Hello, good morning, everybody. Добро утро на всички. Отново съм, сме всички тук. Ще говоря на испански. Може би само за 5-6 минути. Първата точка в нашия дневен ред е приемане на проекта на дневен ред. Не знам дали има възражения. Също така трябва да ви кажа, че сме осигурили превод – на английски, испански, немски, полски, френски, румънски и български язик. Сега да преминем нататък към съобщенията на председателя. Ще ви обясня как точно ще гласуваме, но първо трябва да видим дали има кворум. Тук имаме трима депутата. Трябват ни кворум от минимум 9. Виждам, че доста от тях са се свързали по интернет. Нека да вдигнат ръка, за да можем да ги преброим. Още двама ни трябват. Още един депутат трябва да вдигне ръка. Колегата Хубер, чувате ли ме? Сега вече имаме кворум. Шест вдигнаха ръка дистанционно и в залата още трима. Така че имаме кворум. Ние ще гласуваме две становища Първото становище е относно правата на човека в Европейския съюз доклада по собствена инициатива и второто становище е относно намаляването на неравенството с специален акцент върху бедността сред работниците. Миналата седмица ние приехме измененията, чухме докладчиците, Спомняте си, че на 3 септември гласувахме измененията и резултатите са съобщени на всички членове на комисията по електронната поща. Сега ще гласуваме, като използваме приложението iVote и бюлетини. Откривам гласуването по двата доклада. То ще продължи до 13.00 часа. След като финализираме резултатите, ще ви ги съобщим. Благодаря ви. Това е всичко, което исках да кажа. Следващото заседание е на 22 септември 13.45 до 15.45 и 16.45 до 18.45. Мисля, че в четвъртък тази седмица имаме среща на координаторите на пети. Ако не се лъжа, заседанието започва в 12.00 часа. И тъй много ви благодаря. Благодаря ви за присъствието и не забравяйте, в един часа приключва гласуването. Благодаря ви.